ce que les police advisors du groupe SND peuvent nous dire... Дали съветниците от групата на социалистите и демократите могат да ни кажат къде се намира главния докладчик? Тук ли е? Добре. И така, ако не възразявате, откривам извънредното ни заседание. Е, ние се бяхме разбрали за него, защото проекто бюджета за 2017 година ни беше съобщен с закъснение, противно на традицията, според която този проект трябва да бъде прият от колегиума на комисарите по средата на май и парламента да може да пристъпи към неговото обсъждане незабавно. Приветствам идването на нашия главен докладчик. Току-що открихме нашето заседание. Напомням ви, че съобщението за проекто бюджета следващата година ни беше направено изключително късно. То трябваше да бъде направено преди 30 юни. Вероятно, поради това колегите от Обединеното кралство бяха определили датата за референдума за 23 юни, но ние така или иначе се бяхме споразумели е, да се срещнем по изключение тази вечер. Е, заседанието, на което присъства госпожа Георгиева, беше изключително кратко. Е, уместно беше да предвидим няколко дни и след това да пристъпим към обсъждане на този проекто бюджет. Ако нямате никакви наблюдения, приемам, че проект от дневния ред е прият. Искам да съобщя по точка съобщение на председателя, че координаторите решиха да поискат Комисията по бюджети по член 54 по доклада, по доклада по инициатива на комисията ЕНГИ. Това, което в момента се чете на английски, да бъде добавено това. И така, връщаме се към проекто бюджета за 2017 година. Незабавно давам думата на нашия главен докладчик, господин Гайер, той да ни запознае с неговата преценка по бюджет, където с очудване видяхме, че е, изплащанията са в чувствителен сплат. Е, виждаме освен това, че се мобилизира е, марш за неочаквани събития за който допринася света на селското стопанство и администрацията. Господин главен докладчик. Ähm, ähm, ich ähm, Закъснях, защото се справях с бележките си и тази вечер не мога да ви направя пълен обзор. Въпросите са твърде сложни има обаче някои тенденции, които се открояват, има някои въпроси, някои теми, които според мен трябва да се обсъдят и по които искам да чуя мнението на докладчиците в Сянка и на останалите, тъй като имаме нужда от общ подход по тях. И това е начинът по който като парламент можем да постигнем успех – за момента ще се огранича до коментари по едно а Видяхме по време на презентацията, че има 1 милион, 81 милиона за подготвителните мерки и всички въпроси, които трябва да зададем, са въпросите, които вече формулирах в четвъртък. Искаме ли да оставим този козметичен резерв или пък а, просто да кажем, че ще стигнем до тавана на многодишната финансова рамка? Аз бих казал, макар че това не е позиция на групата ми, това е личната ми позиция, малко съм резервиран по отношение на общата политика за отбрана. И това тя да бъде двигател на интеграцията. Това е общ коментар – Е, но би било трудно всички тези въпроси да се решават е, с един е, бюджет, който без друго е достигнал своите граници. За научна политика и за отбрана ще трябва да видим какво да предприемем. Не знам дали ще успеем да финансираме този много скъп пилотен проект от този фонд, както от останалите проекти. Така че този проект е, създава в мен някои резерви 1А 10,9. Мисля, че трябва да огледаме това подробно трябва да видим как комисията възнамерява да изразходва средствата и дали това би съответствало на нашите приоритети в тази област. Важното тук е Европейският фонд за стратегически инвестиции. С този бюджет, така както е договорен, Ако искаме да имаме гаранции от ЕФСИ с от гаранции за 2,61 и 3 за плащания и 597 за Хоризонт 2020 имаше критика към тези въпроси. Трябва да видим какво можем да направим, така че инструмента Свързана Европа и Хоризонт 2020 да останат защитени. Аз вече подчертах това, но бих искал да чуя позицията на, на групата и на комисията като политически парламент, като Европейски парламент знаем, че има критика към ЕФСИ и към резултатите постигнати от тази програма. Под въпрос не се поставя методът на финансиране, под въпрос се поставят резултатите, защото проблемът за допълнителността за сега не е намерил удовлетворителен отговор. И въпросът е дали Европейската инвестиционна банка би могла да използва различни механизми. Има доклад по собствена инициатива, който ще се занимае с тези въпроси. Аз мисля, че трябва да изчакаме този доклад и тогава ще успеем да представим своята реакция и на Европейската комисия, и на Европейската инвестиционна банка. ЕИБ ще представи своя доклад за ЕФСИ тази седмица. И тогава вече ще трябва да видим какви са доводите на е Б е, за допълнителността. Не казвам, че всичко трябва да се събере на едно място, но мисля, че бихме могли да се да помислим за това всичко да влезе в резерва, докато не чуем отговорите от ЕИБ и докато не видим дали до... допълнителността е факт. По втора функция има бюджетни кредити за поети задължения, които са с 5,7% по-низки и има резерв от 1,3 милиарда, 650 милиона ще бъдат за, резервни, за резерва. Не смятам, че това съкръщение е драматично, тъй като е резултат от поети задължения за 2014 година, които бяха програмирани. Има и известно увеличение – има загуба от 1,1 милиарда в приходи във връзка с млечните квоти. И тези суми трябваше да бъдат изразходвани в сектора селско стопанство имайки предвид сумите, които ще бъдат на разположение в бъдеще. и сектора има нужда от подкрепа, ако има средства в резерва. Искам да видя и финансовия подход в рибното стопанство. Мисля, че би трябвало да има достатъчно средства за устойчивите партньорства и винаги сме казвали, че Европейския съюз като цяло трябва да обърне внимание на причините и за потоците и това може да стане само ако подкрепяме рибното стопанство. Развиващите се страни са изправени пред сериозни проблеми. Въпросът е дали реформите, които сме реализирали от правна гледна точка, ще бъдат обезпечени с достатъчно средства. Ако има само правни разпоредби, а няма финансиране поради липса на средства, тогава няма да се помогне нито на рибарите, нито на рибата. И ако искаме тази политика да постигне успех, трябва да осигурим подкрепа. Плащанията по лайф ще бъдат по-високи, но трябва да ви да следим политиката на е, съвета. Сега, четвърта функция, много важна. Там ситуацията е много подобна на ситуацията в селското стопанство по отношение на плащанията в процентно отношение има спад. Но това е така, защото миналата година имаше значително увеличение. Миналата година плащанията по четвърта функция се увеличиха по причини, които ние помним. Те се увеличиха с 36%, сега има спад с 8%, което означава, че нивото си остава значително по-високо в сравнение с периода преди 2016 година имаше неколкократни корекции. Въпросът е дали плащанията могат да се съкратят в този обем. Аз бих предложил да видим какво се случва с плащанията, с изпълнението на проектите от доверителния фонд – и тенденциите през 2016 година. Ако доверителните фондове са оползотворени, това би било полезно, защото би означавало, че е направено нещо за миграцията. И в този случай няма да можем да подкрепим комисията, но нека да изчакаме емпирична информация преди да формулираме окончателно заключение. Но това е причината, поради която комисията прави това предложение. Функция 4 е свързана с третия транш за инструмента за бежанци за Турция. Знаете, че 3 четвърти 750 милиарда са предоставени и Европейската комисия направи внимателен преглед на всички средства, които могат да се използват. Парите идват предимно от ИПА. Има увеличение 72 милиона е, увеличение с 31 милион процента. Ще трябва да видим дали мерките, които бяха финансирани от е, този фонд, обосновават а, тези суми. А, и инстру... Европейският инструмент за съседство се запазва и бюджетния ред за а, средното средземноморие за, е, е съкратено с 2,4% и средствата за помощ на Палестина са спаднали с 2,7% и независимо от всички уверения по време на конференцията в Лондон, където беше да, би било трудно, защото не смятам, че е отговорна политика да подпомагаме беженците от една страна, но за тази цел можем да използваме и да лишим от средства други инструменти. Трябва да се има предвид, че това може да отприщи нов поток. Всички, които познават ситуацията, знаят, че ключовият фактор за задържане на хората в страните им е възможността хората да получават адекватни грижи и да знаят, че децата им ще ходят на училище. Всъщност те очакват малко повече от Европейския съюз. Хуманитарната помощ бележи спад. И това е така, защото имаше значително увеличение в бюджета за 2016 година. Това не би трябвало да е проблем защото можем да увеличим хуманитарната помощ от резерва, но моят въпрос е дали така трябва да се управлява бюджета. т.е. да се направи така, че определена дейност да се финансира от реформа. Това, са някои, това бяха някои общи бележки за три от а, функциите. Благодаря на секретарията. Те дадаха някои съвети за това как можем да мобилизираме допълнителни средства по четвърта функция. Ако постигнем споразумение, можем да го обсъдим, но може би това ще стане при, на следващ етап. Председателят, благодаря господин главен докладчик. Е, за да допълня този първи анализ, е, предвид останалите раздели, давам думата на господин Тарон. Благодаря. Що се отнася до другите раздели, Знаем, че бюджета на парламента вече е прият. Все още продължават разговорите в рамките на бюрото за конкретни аспекти, свързани с конкретни членове от правилника за дейността. Ще видим какво ще стане. Твърде рано е да казвам каквото и да било, трябва да призная. Не съм провел срещи с всички институции. Мога да спомена Комитета на регионите, Европейския съд. Освен това трябва да анализирам и предложението на комисията. Имаше много въпроси, които възникнаха на високо ниво. Мисля, че така мога да приключа своето изказване. Ако имате въпроси, трябва да кажа, че на 9 от 10 въпроса няма да мога да отговоря. Председателя, благодаря ви за това, че отпада всякакво съмнение. Ние срещаме с генералния секретар на парламента следващата седмица. Той сигурно ще отговори на някои от вашите въпроси. Едва ли има съмнение по това. И така бих искал да приканя докладчите в сянка за проекто бюджета за 2017 година да споделят с нас тяхното мнение. Господин Фернандес, благодаря, господин председател. Аз не съм докладчик в сянка, но ще споделя първото си впечатление, е, тъй като колегата Моресанти е присъствал на това заседание. В момента той отсъства, защото е в пленарна зала и трябва да се изкаже. Той ще каже лично каква е неговата позиция, но тя не противоречи на това, което аз ще кажа гледаме и виждаме, че има спад в плащанията от 6,2% в бюджета за 2017 година. Това означава нещо съвсем просто. Многогодишната финансова рамка не е постигнала скоростта, с която трябва да се движи. Тоест, трябва да поканим държавите членки и Европейската комисия да извършат изпълнението на многогодишната финансова рамка 2014-2020 година много проблеми ще отпаднат. Ние не правим изпълнение за 2017, а 2014, 15, 16, 17, 200-та година. Тоест, след 2017 година проблемите ни по плащанията ще станат много сериозни. Трябва да сме ясни и трябва веднага да отправим това послание. Да заявим, че многогодишната финансова рамка закъснява, трябва да се ускори, Този спад в плащанията ще ни излезе скъпо. Ще ни излезе скъпо, ще се наложи да го завишаваме. Мога ли да ви задам един въпрос, пита председателя? Е, с какво закъсняваме? Е, закъсняваме, защото има административни затруднения, трудно стартират програмите или защото програмите не отговарят на това, което очакват държавите членки или определени държави членки не могат да осигурят финансирането, защото финансирането по структурните фондове не покрива всички нужди и може би някои държави се колебаят преди да задлъжнеят ще споделя личното си впечатление. Е, не е заради втората причина – задлъжняване. Парите ще се освоят. Задължението се, закъснението се дължи на това, че е, няма достатъчно дерегулиране, но и защото в самите държави членки има споразумения по партньорство, които закъсняват това отнема време, докато се задвижи. Но съм сигурен, че държавите членки ще вземат пари, например, от политиката по сближаване. Но е, докато вземат тези пари, ще възникнат проблеми. Проблеми с плащанията. Настоящо намаляване на плащанията означава много голямо увеличение в последствие. Какво е необходимо? Да стимулираме държавите членки и Европейската комисия всичко да става бързо, да ускоряват нещата, по-скоро да извършват превенция, да има планиране на бъдещи плащания, защото това ще се обърне срещу нас. И аз изобщо не се съмнявам, че може би до известно време ще ни се наложи да правим нещо, което съвета не обича. Повече е, плащания от колкото е, задължения за извършване на плащания. Трябва да осъзнаем това трябва да имаме предвид, че изпълнението на бюджета спада по отношение на плащанията което означава, че многогодишната финансова рамка закъснява и последицата е тази, която вече посочих. Е, бюджета за 2017 година трябва да бъде последователен. Е, като по повечето позиции трябва да постигнем единодушие, като например преразглеждане на многодишната финансова рамка. При нейното преразглеждане гласувахме компромиси и сега не можем да кажем, че не сме съгласни с тези компромиси в бюджета. Трябва да сме последователни и аз съм сигурен, че ще проявим последователност, е, когато извършваме това преразглеждане. Още нещо. Бих искал да благодаря на нашия докладчик за свършената от него работа, но не съм съгласен с начина под който той е подходил към определени въпроси. Ако започнем да заразяваме бюджета с всички въпроси, няма да обсъждаме най-важното. Няма да обсъждаме същностното по Европейския фонд за стратегически инвестиции. Разбира се, че трябва да има финансиране за гаранции, за гаранционен фонд по е, програма 2020 и е, е, инструмента за свързване на Европа. Все пак в Европейския фонд за стратегически инвестиции има два прозореца. Единият от тях – е малки и средни предприятия. Предприятия до 3000 работника. Там нещата вървят по-добре, отколкото очаквахме. Но става въпрос за допълняемост, а допълняемостта не е бюджетен въпрос. Ние трябва да въведем задължение. Правилника, който сме приели, трябва да се спазва. По въпроса за Европейския фонд за стратегически инвестиции ще има доклад Доклада ще бъде е, разработен съвместно с Комисията по економически въпроси. Там ще направим всички преценки. На настоящия етап можем да обсъждаме всичко, но е, е, да, да, да се. Но когато ние обсъждаме нашите приоритети в бюджета, едва ли е проблем. Едва ли е проблем, поне според мен. Просто трябва да подобрим изпълнението на бюджета. По е, е, Европейския фонд за стратегически инвестиции е, ще бяха мобилизирани 6 милиарда преди почти една година. Друг проблем. Основната грижа на гражданите е заетостта. Това е ясно. Заетостта за младите хора. Но има и друго безпокойство у гражданите. Борбата с тероризма, всички въпроси свързани с сигурността. Именно поради това аз не гледам с лошо око на предложението на Европейската комисия за подготвително действие за да се предостави такава сигурност, за да се постигне такова доверие у гражданите. На настоящия етап, тъй като няма да навлизам в, е, в всяка отделна линия на бюджета. Ще спра до тук. Сигурен съм, че нашия докладчик и докладчика в Сянка ще извършат работа, която ще бъде на нивото на собствените качества на докладчиците, но и на потребностите на Европейския съюз. Председателя, благодаря господин Колбер. Благодаря, господин председател. Искам в началото да благодаря на докладчика и то най-сърдечно за представянето. Сега сме много по-запознати с темата. В началото, когато имаме проект на текст, се опитваме да видим дали всичко е пределно ясно, дали няма мъглевини. Най-важното е да посочим с пръст приоритетите. Най-накрая разглеждаме миграцията и причините, поради които хората напускат своите страни. И търсим бюджетни лостове, с които да се намесим. В момента ставаме свидетели на мигрантски потоци, които можем да определим като невиждани. Пределно ясно е, че трябва да има, наред с това, което правим, трябва да има цялостен план за това как да се изразходят парите по най-добър начин. Съответно, необходимо е да има много стабилен план, в който да се говори за целите, за правната рамка, за това как да се защитят външните граници на Съюза. И аз съм съгласен, че за всичко това трябва да има достатъчно средства. Когато има предложение, например, за гранична охрана, трябва да споменем, че много трудно се стига до желания резултат. Ето защо не само бюджета е важен, трябва да има правна рамка, която да е ясно и точно определена и която да може наистина да се прилага. С оглед на Брексит не искаме да объркваме нещата. Още повече, не, трябва да убедим европейските граждани, че можем да направим нещо конкретно по този проблем. Добре е, че говорим за пари, за средства, но трябва да гарантираме и наличието на правна рамка, защото иначе просто можем да хвърлим много средства и да не постигнем желания резултат. На следващо място, макар че и тук основанията ми ще бъдат подобни, е, не искам да критикувам фонда за стратегически инвестиции или ЕФСИ. Колегата Фернандеш каза, да, 100 милиарда са изразходени. Тези средства може да се приемат за някакъв стандарт. Но аз мисля, че ако искаме да отключим тези 300 милиарда, за които говорим, то по-настоящем следва да разгледаме какво сме постигнали до сега. Тази допълняемост, за която се говори, е много важна, но нека да видим къде точно има инвестиции. Дали има преки или косвени инвестиции в публичния сектор, дали съответно тези инвестиции ще доведат до задлъжняването на местните и регионалните власти или на държавите. Нека да не забравяме критериите от Мастрихт за еврозоната. Те също трябва да бъдат спазени. Затова мисля, че не трябва да губим от поглед и тези критерии на следващо място. Яснотата може да има известни средства за някои проекти, които не са получили зелена светлина от всички. Не ми се иска през задната врата да, да пускаме, да приемаме такива проекти, например Европейската отбрана. Имам и други коментари, но така ще приключа. Благодаря, господин председател. Моля за извинение от всички колеги. Моля за извинение главния секретар. Не можах да го слушам, защото трябваше да гласувам в комисията. Председателя, да, това беше вашата комисия. Председателя, не, не, това е включено. Така, бих искал да се върна на етап 3 2016 година където по доста особен начин е включен в е, таблото, което ни е представила Европейската комисия за проекто бюджета за 2017 година. Е, възникват въпроси е, виждаме, че има едно обобщаване на исканията на различните институции за сигурността. Не възразявам по проблематиката за сигурността. Напомням ви, че за бюджета 2017 година за парламента бяхме предвидили допълнително 15 милиона. И това е първия ми въпрос. Е, къде са допълнителните кредити, за които гласувахме? Има ли допълнителни подробности, защото имаше атентати? Има ли допълнителни потребности, докъде сме стигнали с освояването на тези кредити? В случая става въпрос за е, много специфично искане. 35 допълнителни работни места е, за набиране на допълнителни служители за сигурността, за да има въоръжена охрана за стратегически места в трите места, където работи Европейския парламент. Председателя, всъщност вие тук говорите по други раздели председателя, говорите по други раздели. Отговор да, тъй като обсъждаме бюджета за 2016 година и съм докладчик по бюджета за 2016 година и комисията го е включила в общия си документ бюджет 2017 година, аз като докладчик по бюджета за 2016 си казах, че това има особено значение. И така, извинете, господин председател, та, връщам се на това, което исках да кажа. Аз не съм против, аз съм за препоръчената система. Е, нито бългийската армия, нито бългийската жандармерия не могат да влезат в сградата на парламента. Ако влезат терористи в тази сграда, няма никаква възможност за реакция, ако няма специална система за сигурността. Председателя благодаря. Ако бългийската жандармерия попречи на, парламент, на терористите да влезат в сградата. Отговор да, господин председател, но това може да стане и в Страсбург и в Люксембург. Благодаря ви за репликата. Искате да ме затрудните, но едва ли ще го постигнете. Е, шегувам се. Та, да, това е доста специфична разпоредба. Не знам юридически как това може да стане на бългийска територия без споразумение с бългийската държава. Е, това е предвидено по системата за привилегии и имунитет. Не знам. Въпросът ми е принципен. Искам да знам докъде сме стигнали. Има ли някакви споразумения с властта на отделните страни? Имам и друг специфичен въпрос. Ние си скубахме косите години наред по намаляването с 5%. И какво ще правим сега с тия 5%? При 5% ли ги слагаме? Махаме ли ги? Е, освен това ще има и шофьори, които няма да бъдат постоянни служители. Е, е, те ще бъдат като стубалингс, както се казва в Брюксел, т.е. не се ощетоваряват тия длъжности. Тук говорим за АРД5 и АСТ. Т.е. те трябва да бъдат постоянни служители. Така че въпросът ми е – първо, трябва ли да има допълнителни кредити? Защото 225 е, е, милиона, това е смешно. 15 милиона другите институции искат 3,5, 2,4. На каква игра играем? На второ. Докъде сме стигнали до споразуменията с националните власти, за да сме сигурни, че това съответства е, е, на правилата или е по системата за привилегиите и имунитета? И на трето място, как ще третираме всичко това? Това се отнася и за господин Таран за бюджета 2017. Бюджета 2017 година е още скица. И така, връщам се на а, точката, на която се спря господин Фернандес. Ови, той си тръгна. Тук има нещо, нещо особено в това, което ни се предлага като плащания. Знаете, когато се изправихме пред кризанията с плащанията през 2014 и 2015, това основно засягаше функция 1Б. Там имаше закъснения с плащанията. Като погледнете таблицата, какво виждате? областта, където имаме срив в плащанията 23,5% спрямо всички останали а, а, функции. Или това е бюджета Брексит. Бюджета Брексит те да не се досат британците е, да кажат е, ние ще трябва 2017 година пак да се явяваме на касата при полусловие, че сме напуснали или чисто и просто се създават отново всички условия за патологията, която отрекохме и по която искахме не само план, но и споразумение. Всичко, което сме направили, не е послужило за нищо. Доказателството е на лице. Третото, на което исках да се спра, господин председател, е по принцип сме съгласни с приоритетите в програмата на Европейската комисия, създаване на работни места, развойна дейност и економически ръст. Това е очевидно. Моята група придава особено значение на разглеждането на предложенията за иновации, малки и средни предприятия и млади хора. Стратегическите аспекти, на които трябва да наблегнем, заявявам това пред всички колеги, да заявим на обществеността, че има допълнителни средства за емиграцията е необходимо, но не това ще ни сдобри с обществеността и не така обществеността ще се сдобри с изграждането на Европейския съюз. Изграждането на Европейския съюз проистича от преките резултати за хората, за младите. А за младите това трябва да бъде кардинален приоритет за усилията, които ще положим при преговорите ни с съвета. И така, специално по емиграцията имам десетина въпроса, но няма да отекчавам колегите с тях сега. Ако внимателно разгледаме нещата, виждаме, че има точки, по които трябва да получим отговори. Е, само един пример ще посоча от десете. Сега, е, агенцията, която централизирано управлява информацията в Европейския съюз. 2016 82 милиона. 2016 тази година. За 2017 153 милиона. 153 милиона, чувате ли? 91.6%. Добре, ясно, ще има нови системи, които ще се разработват. Е, е, пръстови отпечатъци, вход, изход и така нататък. 91,6% увеличение. И мога да продължа. В заключение, господин председател, първо, мисля, че трябва сериозно да обсъдим с е, генералния секретариат начина по който управляват кредити, които се отпускат за парламента. Това е проблематиката за Mended Budget номер 3. Е, второ, аз съм в пълно несъгласие с стратегията по разплащанията. Това е, ще, е, това ще пъкне 2020 година. Трябва да съсредоточим усилията си по функция 1А за обществеността. Това е начина по който можем да покажем, че изграждаме бъдещето и можем да бъдем умни конкретно. Това е, господин председател, което мога да кажа на настоящия етап. Моля ви за извинение за закъснението. Ови, трябва да си тръгна преди края на заседанието. Това много е, ме смущава. Председател, знаете, че това ни разкъсва сърцето, господин Дюпре. Е, и така, е, ние можем само да ви състрадаваме по разплащанията. Искам Европейската комисия да посочи точния размер на неизвършените плащания – Сигурно някъде има някакъв показател за тези неизвършени плащания към днешна дата. Какви запаси ни остават от неизвършени плащания? Госпожа Мирияда не можа да дойде, никой не виждам от нейната група. И така Ернест Марагал има думата. Благодаря. Имам чувството, че този проекто бюджет е още една част от е, Тур де Франс. Тук има едно интересно послание. Малко като планинският е, етап на състезанието. Когато започнем да разговаряме с, с съвета, се опитваме да преценим разстоянието между нас. Има две знач, сериозни променливи. Господин Гайер все още няма отраженията на преразглеждането на МФР. Не знаем и какво ще е отражението на Брексит. Малко е тревожно, че на този етап виждаме, че този проекто бюджет може да увеличи дистанцията между съществуващата ситуация и доклада по собствена инициатива, който ще се гласува тази седмица. Дистанцията като че ли е по-голяма, отколкото си представяхме. Очевидно е, че комисията може да прояви гъвкавост при преразпределението и техническите корекции. И въпреки това, сегашната многодишна финансова рамка е нещо, което не можем да избегнем. На мен ми се струва, че ние говорим за необходимостта от е, европейски отговор, от европейска реакция. Няма да навлизам в много детайли за кредитите за плащане, но що се отнася до допълнителните плащания, този бюджет показва, че Европейския съюз не осигурява допълнителност и нужния стимул. След като не плаща, няма да се постигне онова ниво на економическа дейност, към което се стремим. Сега някои конкретни въпроси. Измененията в климата. Госпожа Георгиева ни каза, че проект за бюджет за 2017 година разпределя 25% за измененията в климата. Ще трябва да търсим пари от предишни бюджети, които не са изразходвани. Генерална дирекция Климат на Европейската комисия настоява за много повече, така че тук няма съответствие с основните критерии, които си поставихме. И при всички случаи това не отразява решенията, които взехме в Париж Първоначалните предложения бяха направени през 2013 година. По отношение на ЕФСИ, съгласен съм с това, че можем да говорим за това, че е, са пуснати много средства в обращения. Има някои успехи, що се отнася до малките и средни предприятия. Само, че при малките и средни предприятия е много трудно да се провери дали целите, които си беше поставил фонда стратегически инвестиции, са постигнати. Аз мисля, че парламентът трябва да следи за спазването на критериите за допълнителност. Този критерий е изложен на риск. Същото въжи и за Еразъм Плюс. Може би не сега е момента да се обсъди този въпрос, но в Комисията по економическите въпроси може би ще успеем да говорим за насоките, които искаме да постигнем с тези средства. По-нататък, младежката заетост прията е европейска инициатива. Трябва да сме сигурни, че няма противоречие с нашето предложение за презглеждането на МФР. И тук е, има някои корекции, които трябва да се направят по отбрана, сигурност и така нататък. Не знам е, дали бъркам, но в предложенията на госпожа Георгиева имаше един детайл. Там е, се казва, че когато се говори за съкръщения, на средствата в е, ИТЕР ще има преразпределяне е, в полза на изследователска дейност в областта на отбраната. Бях малко очуден, тъй като си мисля, че може би трябваше да говорим е, за научно-изследователска дейност в областта на енергетиката. След малко ще приключа, господин председател. Мисля, че трябва да се предприеме глобален подход и всички държави членки трябва да проявят ангажираност. Що се отнася до глобална Европа, има плащания за сътрудничество за развитие и за хуманитарна помощ. В настоящия момент тази тенденция не е много положителна. Единственото хубаво е, че има увеличение в средства за предприсъединителни дейности, и инструмента за беженци. И накрая, господин председател, от гледна точка на растежа, Част от растежа е необходим и той ще се постигне чрез корекции във фонда за сближаване. Това трябва да се случи, но нека да сме наясно с това, че става дума за растеж на по-неевропейската част от бюджета имаме нужда от европейски политики в тази. Има и много други въпроси, които мога да повдигна, но ще спра тук. Ще имаме възможност да се върнем на тези въпроси. Не се притеснявайте, господин Зани. Благодаря. Съвсем накратко, тъй като колегите вече повдигнаха много от проблемите, изразиха критични бележки, по които ще трябва да говорим по-нататък. Ще повдигна два въпроса. Заплащанията, говори господин Фернандес и други колеги. Тук обаче искам да кажа, че не разбирам. Увеличава се разликата между поетите задължения и плащанията. И не разбирам дали това е стратегията за решаване на проблемите, пред които сме изправени, господин Фернандес каза. Вероятно каза го и госпожа Георгиева миналата седмица за политиката за сближаване. Това се дължи на факта, че държавите членки не успяват да оползотворят тези средства. Следователно, плащанията се съкръщават. Ако обаче държавите членки не са в състояние да използват тези средства, увеличаване на поетите задължения може би не е правилната стратегия. Може би трябва да се преразгледат процедурите за използване на тези средства и, да, и увеличаването на разтварянето на ножицата няма да помогне. Що се отнася до ЕФСИ, споделям анализа на докладчика. Е, данните, предоставени от ЕИБ, говорят ясно по всички, от всички финансирани до сега проекти. Е, има е, повече, има един, който не, не попада в категорията бизнес as usual. Критерия допълнителност не е спазен може би трябва да се поставят в резерв специализирани фондове. Не можем да си позволим да използваме всички тези средства и да, вз... или да взимаме средства от други бюджетни редове и функции, без да се постига добавена стойност. Последното съображение е свързано с усилията, които трябва да положим. Имайки предвид трудните времена, в които живеем, следва да се съсредоточим върху някои функции, които могат да донесат добавена стойност. Аз мисля, че насочването на усилията както към поетите задължения, така и към плащанията в първа функция би било полезен сигнал към гражданите за това, че ще има повече инвестиции, и повече устойчив растеж. Е, следователно, аз мисля, че това е една стратегия, която би била печеливша. Благодаря, господин Зол. Euh, господин Золтек, мисля, че той си тръгна. Специално по бюджета за 2017 година ще дам думата на координаторите. Още не можаха да се изкажат. Господин Моресано. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ме извинихте. Преди малко трябваше да съм в пленарна зала. Дадохте думата на Жозе Фернандеш. Естествено, отбелязваме си желанието на комисията да се мобилизира инструмента за гъвкавост и маржа за извънредни ситуации. Виждате, че парламента си е свършил работата. Ние се борихме за по-голяма гъвкавост в рамките на тази МФР. Освен това, виждате колко е трудно настоящата МФР е да задоволи всички задачи които Европейския съюз си е поставил и ето защо трябва да има преглед. По отношение на бюджета за следващата година. Имаме криза, тя е голяма, става дума за беженската криза. Трябва да се предприемат спешни мерки, но това не означава, че по отношение на работните места и економиката всичко е розово. Затова аз мисля, че е, функция 1 и 1А трябва да се използват по-добре за укрепване на нашите економики. Научната дейност, иновациите трябва да са приоритет, трябва да има достатъчно средства по функция 1 а и 1Б. По отношение на 1Б, мисля, че оперативните програми ще бъдат е, в е, пълна скорост. На следващата година имаме намаление, което комисията предлага с 23% за функция 1Б за следващата година. Разбирам, че няма да има плащания за предишния период от 2013 година, но очакваме оперативните програми да бъдат на пълна скорост. И това ме притеснява. И мисля, че господин председател, когато започнем да говорим в рамките на плана за плащания в началото на декември с комисията, ще трябва да, да поясним всичко това. Искам да кажа няколко думи за младежката инициатива. Разбирам, че ще има предложения за увеличаване на тази инициатива за младежите. Това трябва да се отрази и в бюджета за следващата година, що се отнася до плащанията и ангажиментите. По отношение на функция 1А, виждаме в рамките на Хоризонт 2020, че успешните проекти са с 7% по-малко. 13% са успешните проекти. Това означава, че липсват средства. Само 13% от проектите могат да бъдат финансирани. Съответно ще има проекти, които са добри, но няма да могат да бъдат финансирани. Ето защо аз мисля, че ние трябва да поемем ангажимент да възстановим механизма за свързана на Европа и Хоризонт 2020. Това може да стане в рамките на изпълнението по фонда ЕФСИ. Приветствам подхода на комисията относно МСП. Както каза комисаря, МСП създават работни места за нашите европейски економики и затова предложеното увеличение за кредитите за плащания за Козме много ни радва. По отношение на функция 2, естествено, е, частичните, компенсации от е, резерва за извънредни ситуации е нещо добро. В момента имаме сълско стопанска криза, която е, е поразила целия Европейски съюз. Ние сме съгласни, че трябва да се използва маржа, дори да има увеличаване на средствата, то няма да е достатъчно. Ето защо очакваме да има увеличаване на лимитите по функция 3. По отношение на същата тази функция, относно споразумението за Турция, смятам, че трябва да има увеличение. Трябва да има и засилена подкрепа за Южното Средиземноморие. Всъщност ние винаги сме казвали, че положението в страните по происход на мигрантите трябва да се подобри, ако искаме мигрантските потоци към Европа да пресъхнат. Ето защо аз се мисля, че ние трябва да защитим това свое виждане. Казахме още миналата седмица на съвета, че трябва да има известно намаление. Ако искаме да подобрим живота на хората в а, а, страните по происход, наистина трябва да направим нещо в тази връзка. По отношение на източното партньорство имаме три държави Украния, Грузия и Молдова, които са подписали споразумения за асоцииране с Европейския съюз. Хората в тези държави полагат много усилия, за да има по-тесни връзки с Европа. В източната част на Европа има нестабилност, същото лъжи за Близкия изток, но ако се върна към тези три държави, те решиха да имат по-тесни връзки с Европа и аз мисля, че ние трябва да ги подкрепим. Не им е лесно на тези държави в източна Европа. Тук ще спра и естествено очаквам с нетърпение бъдещите разговори по темата в комисията. Председателя, благодаря. Госпожа Завала има думата сега. Благодаря, господин председател. Много неща бяха казани. Ние се спряхме на подробностите от предложението, но ако трябва с една дума да определим този бюджет, бих казала липса на кислород. В този бюджет става въпрос, че нямаме възможност да реагираме, нямаме никаква възможност да реагираме. Ние сме задушени. Трябва да се действа. Е, бюджета за 2017 година може да се определи като business as usual. Това не е критика, това е факт. Продължаваме да прилагаме една и съща политика от 15 години насам. Разбира се, че е, тази политика трябва да продължи. Ние не смятаме, че трябва да се сложи край на обща стопанска политика или на политиката по сближаване. Но от 2008 година има економическа криза. Европейския съюз не може да я разреши. Има криза с бежанците, можем да направим твърде малко с разполагаемия бюджет, как е, да реагираме на терористичните атаки. В бюджета също не намираме отговор. Мисля, че комисията е направила каквото е могла с инструментите, с които разполага. Това, което сме направили е да е, вземем от едно място и да преразпределим средства на друго място. Просто нямаме марш. Е, този проект бюджет трябваше да бъде представен от Европейската комисия. Но е, в край на краищата трябва да се промени цялата многогодишна финансова рамка. Просто е, е, взимаме пари, примерно, от политиката по сътрудничество, за да разрешим проблем, който е възникнал днес, но е, може да възникне проблем след 5 години. Не можем да продължим да работим така, но това е, засяга в много по-голяма степен съвета. Е, изобщо трябва да обсъдим многогодишната финансова рамка. Господин Гайер е, прави каквото може с инструментариума, с който разполага, но трябва да се окаже натиск върху съвета, за да се промени тази динамика. Както казах, ние сме задушени и скоро ще умрем. Е, виждате, че не съм оптимистично настроена, особено след референдума в Обедненото кралство, е, от който става ясен един същински проблем. Ако не го разрешим, проблем отново ще се появи. Председателят, благодаря. И преди да се спрем на останалите раздели, ще продължим с бюджета за 2017. Е, господин Манка иска думата и госпожа Тома. Господин Манка. Мисля, че уж е, властния пан справдайца отворил ай капитолу ostatných dielov, keď povedal, povedal k tomu niečo. Čiže ja by som k tomuto možno dve vety a potom... Благодаря, господин председател. Мислих, че вече сме минали към другите раздели. Няколко думи ще кажа за общия бюджет. Е, взимам повод от казаното от господин Гайер. Спомняте се, че преди няколко седмици одобрихме известни трансфери в Европейския съд имаше съкръщаване на някои устни преводачи. Сега се наемат устни и писмени преводачи е, на свободна практика. Не мисля, че това е една добра политика. Става дума за доверието в нас, знаете, за тези прословути 5%. А по отношение на общия бюджет, който днес ни бе представен от господин Гайер. Мисля, че за съжаление ние губим от набраната скорост. Има дефлация, безработицата продължава да е проблем, особено сред младите хора. Как да постигнем по-голям растеж. Мисля, че имаме нужда от по-добра кохезионна политика. Как обаче да стигнем до една такава по-добра политика, като има толкова забавения на плащанията? Беше казано, че няма смисъл да се поемат повече ангажименти. Аз мисля, че има нужда да се поемат добри, е, стойностни ангажименти. Защото без ангажименти ще ни хартисват пари в крайна сметка. Те може да отиват е, на други места за, за, за плащания, но не може съвсем без е, подобни мерки. Мисля, че друг инструмент за подобряване на кохезионната политика е EFSI, Фонда за стратегически инвестиции. EFSI обаче покрива инвестиции, които ще се случат така или иначе, дори и без фонда. В някои случаи това са добри проекти, но отново казвам, тези проекти могат да бъдат финансирани и без ЕФСИ. Ето защо трябва да знаем къде точно ще отиват средствата по ЕФСИ, за да не взимаме пари от други места, като механизма за свързване на Европа или Хоризонт 2020 година. Още нещо, на временните плащания. Господин Вендерс беше тук и той каза, че през 2017 година ще имаме по-низко ниво на плащанията и ще имаме същите проблеми, както през 2014. Ще има много неизпълнени поети задължения. Не знаем какво ще е въздействието съответно. Когато приехме мандата в рамките на тристранния диалог, поискахме от комисията да направи анализ на закъснените плащания. Това беше през март миналата година. Нищо не сме чули, обаче, от комисията. Когато не се плаща, кредиторите в крайна сметка правят жертви. Те освобождават част от своя персонал и така нататък надолу по веригата. Ето защо трябва да има добър анализ на политиките, които прилагаме. ЕИБ и ЕЦБ е може би помагат до известна степен. Имаме ниски лихви, имаме вкарване на ликвидни средства в економиката, но европейската економика не работи е, с пълна пара. И ето защо трябва да се направи сериозен анализ. Комисията трябва да обсъди този въпрос много внимателно, да видим какво ще е въздействието от нашите политики. Последният оратор, госпожа Тома, за бюджета за 2017. Прегледахте ли го? Да, да, и ще бъда кратка, поне така се надявам, господин председател. Този бюджет показва, че многогодишната финансова рамка не работи. Кърпим, кръпка след кръпка. Имаме едно намаляване. Е, е, е, извинете, зададох ви въпрос. Бюджетът 2017 година ще бъде ли трамплин за преразглеждане на многодишната финансова рамка? Господин Фернандес намекна за това току-що. Но това е ново доказателство, ново доказателство. Още 2016 година видяхме отместването, но ние от е, Брексит към Мексит вървим. Все по-често и до кога? Аз не твърдя, че бюджет е алфата и омегата на всич... всяка политика на Европейския съюз и на всички пропуски, но това е част от пропуските и това е все по-крещящо. Поне това е моето впечатление. По въпроса за плащанията, както и по въпроса, ако правилно съм разбрала, не знам господин докладчик, правилно ли съм ви разбрала, ако не сме възстановили бюджетната е, стойност по е, Европа 2020 и по е, свързана Европа, отново питам докладчика, ако не сме възстановили ангажиментите по Youth Initiative, то приоритетите на съвета и приоритетите на парламента не откриват децата си в бюджета. Разминаването продължава. Е, е, тази пропаст се задълбочава. Така вървим право към стената. Е, до кога ще караме така, докато ни застигне стената? До кога ще продължим да вървим напред по този начин? Аз е, съм очудена от отсъствието, както казахте, господин председател, от съвместимост, последователност между приоритет и бюджети. Ние сме през година, когато се преразглежда многодишната финансова рамка, би трябвало да се възползваме от тази възможност, но не се възползваме. Но в отговор на вашия въпрос, е, този бюджет ще бъде трамплин не само за сериозно разглеждане на бюджета, но и за сериозно преразглеждане на Европейския съюз. Председателя, благодаря. Ако не възразявате, бах искал да се спра на очевидните затруднения за ангажиране на средства по фонда за сближаване. По приложението на бюджетен пилот за чирачеството аз имах възможност да наблюдавам начина по който работи Европейската комисия. Но по бюджетното регламентиране ние не работим по-добре процедурата е много сложна. Купищата документи, които ще искаме от тези, които евентуално биха изразили желание да участват в експеримент. За колебаещите се кандидати това е гаранция, че няма да направят нищо. Не знам <clears throat> какво става във вашите избирателни райони, но аз установявам, че определени партньори, е, които искаха средства от Европейския социален фонд е, или от Фонда за героонално развитие, започват да се отказват, защото всичко е страшно сложно. Е, така че е добре да се направи едно проучване, <clears throat> да се види, защото не можем да продължаваме с тези купища от процедури, документи, страх от ревизия от Сметната палата или от Комисията по бюджетен контрол, да не дойде госпожа Гресле. Не може да продължаваме така. Сигурно има някаква спирачка. Сигурно има някаква спирачка пред началото на програмите, защото всичко е много сложно. Цитирах госпожа Гресле. Аз много добре я познавам и споделям е, част от нейната оценка. Този фалшив довод, че се страхуват от е, проверките от Комисията по бюджетен контрол. Ще ни питат е, защо не участваме 100% в финансирането определени партньори се затрудняват е, и не искат да предприемат каквото и да било, защото трябва да сключат заем. А това е спирачка за определени начинания. Искам да има ясно проучване на място, за да се знае защо програмите не тръгват. От една страна председателя на комисията Юнкер казва, е, инвестициите не стигат, правим Европейски фонд за стратегически инвестиции, а от друга страна, там където има средства за да започнат инвестиции, инвестициите не започват. Тоест има някакво противоречие и то трябва да се разреши. Извинете за това, което вметвам. Накрая бих искал да прилагаме кредити, които са кръсноречиви за европейците. А това са Еразъм и Еразъм Плюс те говорят на европейците и особено на младите европейци. И така настоявам да увеличим плика, да увеличим средствата. Сега, пристъпвам към останалите раздели. Господин Таран сподели неговата преценка. Пол Рубик. Е, иска ли Пол Рубик да ни каже неговото мнение по проекто бюджета ни за 2017 година, други раздели? Имате думата. Благодаря. Мисля, че положихме много усилия. Да, виждаме, че предложението на комисията са интересни. Приходите и разходите все повече се раздалечават. Ясно е, че бюджетните съкръщения, извършени от държавните и правителствени ръководители през този период, доведоха до доста съкръщения при нас. Съкръщават се и работни места в различни области – и сега трябва да видим какви планове има Комисията за бюджетен контрол и какви заключения би трябвало да извлечем. Да, същата тенденция към свиване на бюджета и економии и не по този начин ще направим Европа привлекателна. Е, има много трудности, свързани с поетите задължения. Що се отнася до другите раздели, аз е, виждам два положителни момента. Първо, е, ангажираните средства за приема на мигранти. Второ, да не се съкръщават работни постовете при политическите групи. Очакваме допълнителни пояснения за Комитет на регионите, економически и социален комитет, защото като намаляваме бюджета, намаляваме и служителите и всичко това няма смисъл. Много дейности се изнасят навън. Намаляваме служителите, затова е поет ангажимент всъщност правим изби гражданите на глупаци. Обяснете на глупаците, е, Това е много тревожно. Защото когато човек натисне на едно място, той бива на друго място. По този начин чисто просто обиждаме демокрацията. Питаме се на коя планета живеем. Да, има някои положителни момента, но има и доста въпроси, по които очакваме пояснение. Господин Торвалц трябваше да си тръгне. Господин Омърже не може да е тук. Господин Вали. Мисля, че сред докладчите в сянка никой друг, никой не е останал. Някой от вас иска ли да се изкаже по другите раздели? Ако няма, можем да помолим госпожа Калвиньо, която е сред нас. Има един ред пилотни проекти, подготвителни дейности. Единствената възможност на парламента да маневрира. Подготвяме много изменения. Вие сте съкратили този ред. В крайна сметка те са посветени на подготвителна дейност за изследователска дейност в областта на отбраната. Няма ли опасност да да, разтревожим, да се разтревожим ние като парламентаристи. Успокойте ни, госпожо Калвиньо. Благодаря, госпожи Артюи. Благодаря на всички колеги, които са тук. Приветствам проведения дебат, приветствам и подкрепата на парламента и признанието за усилията на комисията. Не често получаваме това признание и тази оценка, така че оценявам всички такива инициативи в в светлината на идеите за това на къде трябва да върви европейския бюджет. Повечето изказали се подкрепят подхода, за което съм благодарен. Съвсем накратко ще се спра на основните въпроси, в това число и вашите въпроси, господин председател. Първият въпрос, който беше повдигнат от мнозина, беше плащанията, значителното намаляване на плащанията. Мога само да се съглася с господин Фернандес и други, които казаха, че това е повод за сериозно притеснение. Намаляването на плащанията съответства на естествена тенденция, именно край на изпълнението на програми. Беше предвидено фин... през, 2000... през 2017 година да има спад, но очевидно спадът е много по-рязък поради забавянето като в началото на новите програми. Това е свързано с структурните фондове, също въжи и за селското стопанство, може би заради влизането в сила на новата обща селскостопанска политика. Има и други забавяния. Онова, на което сме свидетели, е забавяне в стартирането на младежката инициатива за заетост. Поискахте повече яснота за натрупаните е, е, плащания. Докладът за изпълнение скоро ще ви бъде представен. Там ще има подробна информация за актуалното състояние към юни 2016 година. Ние редовно предоставяме на парламента актуална информация и скоро ще получите такава. В доклада ще видите степента на изпълнение, ще видите забавенията и ще видите, че не очакваме проблем от натрупани неразплатени разходи през 2016 година. Означава ли това, че няма проблем? Не, не означава. Независимо, че плащанията не са загубени, тъй като имаме глобален резерв в многодишната финансова рамка, не можем да не се притесняваме, защото исканията за плащане ще е, дойдат е, по-късно в, е, в периода на многодишната финансова рамка 18, 19 и 20 година, така че не бива да допускаме ситуацията, която наследихме през 2014 година. Миналата година, когато представихме проекта за бюджет в Корепер, посочих на посланниците наличието на този проблем и е, съветът е наясно с това, че намаляването през 2016 година ще се върне като искане за повече плащания в края на периода. Очакваме прогнозните плащания за държавите членки в края на, на юли. И ще ви. Това е необходимо, за да можем да ви представим актуална информация. ще положим усилия да ви предоставим по-ясна картина през есента. Второ, първа функция. Много се зарадвах на тона на дебата за ЕФСИ. Той беше много по-позитивен преди 6 месеца. И информацията предоставена в парламента привлича внимание върху положителните аспекти на ЕФСИ. Отбелязвам това, което казахте за критерия за допълнителност. Ще предоставя вашите притеснения на ЕИБ. Имаше въпрос за подготвителните действия за отбраната. Тук има два въпроса как се финансират. Господин Марагал повдигна този въпрос. И второ, продължителните действия имат ограничен обхват. Наясно сме с това. Това е съзнателно политическо решение. От гледна точка на Европейската комисия е дошло времето на масата да се предо, да се сложат значителни средства за съвместни следователски проекти на европейският бизнес. Това е не е програма, която ще се изпълнява от комисията, няма да се изпълнява като нормална програма, така да кажем. Това е финансиране, така че отбранителната агенция на Европейския съюз да координира следователски програми, да координира 28-те държави членки. Много е спешно да изпратим сигнала, че Европа трябва да е автономна в областта на изследванията, в областта на отбраната и като подготвителни действия са предвидени 25 милиона. Финансирането, което предлагаме е от съществуващите резерви в 1А, те са оскъдни, но, ще, но са 15 милиона 5 милиона от ИТЕР и 5 милиона от ИТЕР ще се преразпределят. Това, тези суми са предвидени в програмирането през 2014 година. Що се отнася до втора функция, имаше няколко въпроси за резерва. Дали ще бъде той достатъчен при криза от гледна точка на комисията? Да, защото предложението, което правим, предвижда резерв от 639 милиона. Те са достатъчни за криза като тази от миналата година, когато можахме да дадем финансиране без да използваме кризисния резерв. Да се надяваме, че няма да има кризи като тези свързани с руското ембарго, млечни, млечния сектор и така нататък. Що се отнася до трета функция, радвам се, че им се че има положително становище за това, че трябва да вървим напред в проекто с предложението. Ще видите предложение за финансиране на новата система за охрана на границите и брегова охрана, агенцията за обежище и, и има Отбелязах искането на господин Депре за повече е, яснота е, по е, фонда за обежище, миграция. Имаше и някои въпроси за преразпределение в четвърта функция, след като използваме резерва за гъвкавост и непредвидени условия в четвърта функция има нужда от преразпределене. И тук се опитваме да е, подходим така, че да спазим поетите ангажименти. Беженците в е, Турция и Лондонската конференция за Ливан, Йордания и другаде. Глобална Европа е областта, в която е ясно, че колкото и средства да се дадат, няма да стигнат но положихме максимални усилия за преразпределяне в области, в които има остри потребности в съответствие с финансовото програмиране. Палестинските беженци е в съответствие, съответства на програмите по многодишната финансова рамка. Накрая Искам да благодаря още един път на господин Артуи за това, че държи на опростяването. Е, и аз държа на тази идея. Комисията работи по преразглеждане на финансови регламенти и други правила. Искаме да бъдем максимално амбициозни, да се възползваме от средносрочния преглед, за да не преговаряме следващата МФР като цяло, да се опитаме опитаме да постигнем напредък в усилията за по-рационален подход и в крайна сметка да се разучим върху резултатите. Господин Маргал казва, че сме в началото на Тур де Франс. Да, предстои планински участък, но хубавото е, важното е да, да постигнем успех. Надявам се същото да бъде и при преговорите с, за бюджета. Председателя, това е насърчително. Ние сме в самото начало на преговорите. Благодаря на нашия главен докладчик, господин Гайер, за краткото обяснение. Благодаря на всички вас, скъпи колеги, които участвахте в това информационно заседание. Това е един първи анализ на проекто бюджета за 2017 година. Имам доверие в госпожа Тома и господин Обрихт те ще кажат е, колко последователен е този бюджет за този проект бюджет 2017 година и преразглеждането на многогодишната финансова рамка. С подобен бюджет ще можем да обясним на всички европейци какво е това европейски бюджет. Това е нещо съвсем простичко. Е, ще ви запозная с кратък бюджет е, кратък документ. Там има а, бюджет с неговите сателити. А, и вероятно няма други въпроси. Обръщам се към господин Гайер за заключение. А, не, деня беше дълъг. Деня беше дълъг, господин председател. Мисля, че трябва да сложим край на този ден. А, Председателя, да. Е, да, да, да, да. Ако няма други въпроси, закривам заседанието.